ЕП, социалистите, АЛДИ и СПД някои искани за изменения в комисии и в една от делегациите. Тези промени на имена ще бъдат включени в протокол от настоящото заседание. Ако не, няма никакви възражения до приемането на този протокол, тези изменения ще бъдат сметнати за приете. Юлия Питера ще замести Сариус Волски. Мишел Бони ще замени Сариус Волски. Сариус Волски пък ще замени Питера. В комисията за проверки на различните видове нарушения. Виктор Негреско ще замени Католин Сорин Иван. Делегацията за връзките с Швейцария и Норвегия и към парламентарната комисия за Европейската економическа зона Нил Торвалдс. След това Раймонд Финк ще смени господин Бил Етерич в Комисията по регионално развитие. Различните комисии решиха да започнат интеринституционални преговори по член 69c, али